welcome to our meeting. Колеги, добре дошли на нашето заседание. Нека да приемам дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред ще се счита за прият. Благодаря ви. Трябва да одобрим протоколите от 4 заседания. Ако няма бележки във връзка с протоколите, ще ги считаме за приети. Съобщения на председателя. Няколко. Знаете какви са нашите правила. На първо място решенията на координаторите, взети на заседанието на 6 юли. Номинация. Имаме три досиета свързани с извънборсовите деривати, регламента ЕМИРИ, неговия преглед, CCP, централните контрагенти и а, устава на ЕЦБ. Тези досиета се дават на НП. Задължителният обмен на информация в областта на данъчното облагане и трансграничните измерения. Социалистите различните продукти, свързани с пенсионното осигуряване, взима ги АЛДЕ и евентуалната реакция относно препоръката за данъчно третиране на ПЕП, също АЛДЕ, хармонизация по отношение на регулацията на БНД, дава се на бюрото. Относно банковите досиета, координаторите решиха да се работи по бързата процедура. Докладчика е господин Хок Марк. Крайният срок за внасяне на изменения 4 е септември. Разглеждането на измененията по двете досиета ще бъде на 25 септември. Координаторите решиха да има паралелно представяне в комисията на четирите досиета от банковия пакет. Сроковете за тях ще бъдат преразгледани съвсем скоро. Знаете, че днес ще гласуваме по първата част по отношение на МСФО и големите експозиции. Мисиите в а, втората половина на 2017 година решихме да отложим за 2018 година мисията в Шанхай и Пекин. Решихме да поискаме разрешение за още едно допълнително място в мисията за Вашингтон през октомври в МВФ. Освен това, решихме да имаме мисия на 2 и 3 ноември в Португалия. Стига да си намерим събеседници. По отношение на а, надзора за делегираните актове, онзи, който е планиран за 22 декември, няма да се проведе. По отношение на а, различните а, порочни практики за продажба на продукти, решихме да реагираме във връзка с петиция 0709 от 2016, както и някои други петиции, след които 1497 от 2016 година. Доклад относно преговорите. Извинявам се на нашия год за това, че трябва да отхвърлим тази работа, преди да преминем към диалога. Петия триалог относно прането на пари. На 25 юни комисиите ЕКОН и ЛИБЕ проведоха последния тристранен диалог по време на Малтийското председателство. Единствената точка, която беше обсъдена, беше публичния достъп до регистъра на реалните собственици тъй като Малтийското председателство заяви, че няма мандат да води преговори по този въпрос. Преговорите приключиха без конкретни заключения. Нашия екип реши да поднови разговорите съвсем скоро в рамките на естонското председателство. Първият тристранен диалог ще се проведе утре. Относно ФСАИ, имаше известен напредък след разговорите на 21 юни по отношение на регламента за ЕФСА. Разговаряхме относно пределните стойности на така наречения прозорец за СМИ. Тази тема, наред с някои други теми, ще бъдат обсъдени допълнително. Парламента ще представи своята позиция по повечето от политическите аспекти. Има още някои неща, които трябва да бъдат обсъдени, например финансирането, управлението, ценообразуването и данъчното облагане. Следващия тристранен диалог трябва да се проведе утре. И най-накрая сега искам да дам думата на професор Нил Стигесен – председателя на Европейския фискален съвет. Благодаря на господин Тигисен за това, че любезно се съгласи да участва в днешния разговор размяна на мнения с членове на нашата комисия. Вече разговаряхме с професор Тигисен през декември. Това се случи след неговото номиниране. Той се съгласи да дойде на редовно заседание на нашата комисия, за да е, каже какво се случва с Европейския фискален съвет. Знаете, че той е ключов е, за европейския семестър. Вчера професор Тигисен участва на заседанието на Еврогрупата. Европейския фискален съвет неотдавна публикува една оценка за фискалното положение в еврозоната. Знаете, че това е чувствителна тема, която често се обсъжда в парламента. Преди да ви дам думата, господин Тигисен, искам да кажа, че Оценя е, високо вашата оценка. И ето защо мисля, че си заслужава да обсъдим тази оценка. Аз лично като цяло подкрепям стратегията на комисията, но мисля, че доклада ви е много интересен. Там се обсъждат някои много интересни въпроси. Например, отсъствието на координация. С други думи, ако някой иска да има фискално положение, което да отговаря на пакта за растеж и стабилност, трябва да има и съответния инструментариум, а той в момента отсъства. От друга страна, ако искаме да имаме фискалис, който да се основава на оценка на положението по държави, то също сме изправени пред редица правни пречки. След вашата презентация ще имаме възможност да задаваме въпроси. Комисията мисля, че по един интелигентен начин отговори на въпроса за отсъствието на данни за държавите и, и по отношение на прегледа на матрицата. От друга страна, Комисията говори за баланс, за структурните промени, които се изискват по силата на матрицата, за да може да се направи правно разграничение между бюджетните разпоредби и пространството за маневриране на комисията за действие. Знаете, че комисията има възможност да действа по силата на договорите е, и има определени правомощия. Е, искам да разбера какво смятате вие по точно тези въпроси. Благодаря ви за това, че сте тук. Имате думата. Uh, e Благодаря, уважаеми господин председател. За мен е удоволствие и чест. Благодаря за поканата. Миналия декември бях тук, проведохме и кратка видеоконференция. Следя работата на вашата комисия. Бях част от експертната група, която подготвяше изслушванията с председателя на ЕЦБ тогава, когато председател беше Трише. Оценявам високо вашата дейност в сферата на економическата политика и не само. Днес съм дошъл да представя първия доклад, който сме изготвили в рамките на Европейския фискален съвет. Знаете, че започнахме работа миналия октомври. На 1 октомври бяхме номинирани, на 1 март започнахме работа с пълна скорост. Тук до мен е моя генерален секретар. Вашите думи, господин председател, показват, че вие сте прочели доклада. В него говорим най-вече за фискалното положение в еврозоната, въздействието му върху националните политики. Подхода, който имаме, проистича от част от нашия мандат. Разгледахме фискалното положение в еврозоната. Това занятие представлява първата част от нашия мандат. Поставихме ударението върху 2018 година, обсъдихме и напрежението с националните политики. Избрахме да започнем с еврозоната и фискалното положение, тъй като темата е изключително злободневна тя беше обсъждана миналата година в Еврогрупата и не само. Всъщност е, това е и съществена част от е, нашия мандат. Другата част от мандата е предлагането на настоящите фискални правила в Европейския съюз. Защо искаме да обсъдим точно сега е, фискалното положение в еврозоната? Защото знаете, че по отношение на европейския семестър през пролета се очаква да имаме препоръки е, и съответно трябва да можем да се произнесем по бюджетните планове, които ще се появят през октомври. Ето защо последователността на събитията изискваше да започнем точно с фискалното положение в еврозоната и след това да преминем към по-технически аспекти, свързани с функционирането на еврозоната. Вие намекнахте за тях. Ние разчитаме и на опита на националните фискални съвети в своята дейност. Много е важно да разглеждаме еврозоната като една конкретна единица. Опитваме се да направим оценка на общото положение в еврозоната възоснова на редица анализи, прогнози. Информацията ни се подава от ЕЦБ, от МВФ, от ОИСР и от други органи с частен характер – осъзнаваме, че не можем да разчитаме само на един набор от показатели, когато измерваме настоящото положение на европейската економика. Когато измерваме, например, недостига по отношение на производителността, недостатъците, би трябвало да осъзнаем защо, например, има излишък по текущата сметка на някои места. Не говорим за така наречения фискал тюнинг или а, е, фискално а, е, преобразуване. Няма препоръки а, е, в това отношение и ние не предлагаме нещо подобно. А, не смятаме, че си заслужава, че има смисъл да се прави нещо подобно. Онова, което предлагаме, естествено би трябвало да отразява е, европейските фискални е, правила. По отношение на економическото положение, има консенсус сред всички тези източници, които вече споменах че вече економическото положение не е чак толкова тежко, само че и степента на възстановяване не е чак толкова висока. Има растеж на работните заплати, на цените, има известен растеж по отношение на търсенето, на, на производството. Вече говорех за, дефи... за излишъка по-скоро по текущата сметка. Има среда, която улеснява всичко това, което се случва, това развитие, на което ставаме свидетели. От друга страна, устойчивостта е въпрос, който трябва да се обсъди. Съотношението задлъжнялост към БВП все още е твърде е високо в някои страни. Има някои доста уязвими места по отношение на пазарите. Така че, възоснова на всичко това, заключихме, че за 218 година трябва да има неутрална фискална позиция, която да се комбинира с преориентиране на правителствените разходи, съответно да има повече инвестиции и да се разгледат разходите по държави. Що се отнася до съпоставимостта на фискалните правила на ЕС на общо ниво? Прогнозата за пролета на комисията показва, че вероятно ще има известно отслабване на строгостта на економическите политики. От друга страна, пакта за растеж и стабилност предвижда затягане на економическата политика. Тези стратегии като цяло се основават на една неутрална фискална позиция, както вече споменах. Ние лично смятаме, че не може да се оспорва този факт. Тези ромбове, които виждате на графиката, които не са отсветени, показват позицията на пакта за растеж и стабилност и доколко заследват правилата на пакта за растеж и стабилност. Има някои държави, те са обозначени с Хикс, които имат експанзивна фискална позиция. Очудващото тук на тази графика е следното. Положението много прилича е, на това, което споменах в някои страни. Е, има известен растеж. Но и производителността е много различна. Все още не е достигнат пълния потенциал за производителност на економиките. Тук мога да преповторя една препоръка към държавите, именно да използват пространството, което имат в рамките на средносрочното си развитие. Що се отнася до националните политики? Тези национални политики не винаги водят до желания резултат за еврозоната като цяло. Страните в еврозоната са в много различно положение и трябва да имат различни фискални политики. Фискалната политика, знаете, е в правомощията на правителствата. Те решават какви да бъдат техните политики. Трансграничните ефекти на доминото не се интернализират от правителствата. Много от тези аспекти бяха омалуважени целенасочено по времето, когато се изключваше договор от а, Мастрих. Така или иначе, гладкото финансиране, а, функциониране на еврозоната е цел а, и тя надхвърля националните рамки, независимо дали говорим за силни или за слаби економики. Когато се поставя ударението само върху националните фискални правила, се стига до там, че европейското измерение няма никакво а, значение. Всъщност сега европейското измерение е с много по-голямо значение, отколкото по времето на договора от Маастрихт. Така че стигаме до настоящата дилема. Има някои страни, които не смятат, че има нужда от а, разширяване. А, от друга страна, фискалната експазия се счита за оправдана в държави членки, които нямат никакво фискално пространство. Е, там, където по силата на пакта за растеж и стабилност е, се е, иска консолидация. Съответно, няма как да не възникне напрежение в рамките на съществуващата рамка на управление. Тъй като има централизирана парична политика и децентрализирана фискална политика. Съответно, това напрежение може да се премахне само ако има по-добра координация между страните и тяхната фискална интеграция. Искам да ви обърна внимание и на документа на петимата председатели. Той е ценен във връзка с това, което казах. Благодаря за вниманието. Now we start with our question and intervention of members. The first speaker is Mr. Burkhard Balz. Така, господин Балц. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на председателя на Европейския фискален съвет за презентацията. Агрегираното калкулиране по отношение на държавите членки представлява проблем. То е изложено и от нашия докладчик Гунар Хакмарк. Така да се каже, когато се прилагат различни стандарти по отношение на температурата в различни фази или сегменти, не можем да запазим постоянство и последователност. И това се отнася и за фискалния курс и фискалните позиции в еврозоната. Всяка държава член, в крайна сметка, може да прави всичко, стига да се придържа към съответните правни актове на Европейския съюз. Благодарим ви за оценката на фискалната позиция. Също времено ние сме в е, период, в който правим преглед на фискалните правила. Европейският парламент установява е, за 2017-18 година е, малко по-агресивен, по експанзивен фискален курс от този, който вие установявате, който според вас е неутрален на какво се дължи тази разлика. Същевременно състоянието на задлъжнялост като че ли следва една, макар и слабо изразена, положителна тенденция. И все пак степента на задлъжнялост на някои от държавите членки е много висока. Виждаме това и в анализа по тази тема на Европейската комисия, така че е, все още сме далеч от 60%, е, е, за които е, пледира комисията в е, връзка с пакта за растеж и стабилност. Държавите членки се надяват на една по-гъвкава и по-либерална политика на Централната банка, за да могат е, е, да е, увеличат разходите. Не всички държави могат да се похвалят с положителни показатели, като моята родина Германия. И до кога, в крайна сметка, Питаме се всички, ще продължи тази политика, при която много ниски лихви задържат и възможността за натрупване на резерви в банковия сектор. Дали няма да се стигне в някой момент до една конфликтна ситуация и изостряне на позициите? Uh, благодаря за коментарите, господин Бауц. Ще започна с последният ви коментар. Да, всички се, си задаваме въпроси за дългосрочния хоризонт. Анализирахме цифрите на комисията от гледна точка на устойчивостта. Има случаи, в които някои страни имат проблеми с 60 правило, те проблемите им идват не само от демографските характеристики, но ради, и поради мерките, които са били предприяти за насърчаване на растеж. Картината не е само мрачна, има оперативни критерии за, устойчив, за устойчивост. Чрез дейностите на ЕЦБ ние спечелихме време за да решим този проблем и смятаме като вас, че темпът на намаляване на дълговете не е удовлетворителен нито в Италия и Португалия дългът си, си стои на 130% от БВП и това противоречи на правилата, но като но тъй като започва процес на нормализация на економиките, ние трябва да анализираме дългосрочния потенциал за инвестиция в економиките като се насочваме не само към отбранителните цели, и, но също така и за изграждане на среда, която да осигури устойчивост за пенсиите. тук се насочвам и към въпрос, свързани с вашата страна, инфраструктура и прочие. Ситуацията се променя в някои страни Има раз, различия в а, а, производството, но има и по-структурни проблеми в економиката. Но заедно с това а, трябва да се насърчават някои публични разходи. Но коментара ви от цитата на господин Хокмар, който цитирахте, е интересен. Съществува взаимна зависимост в е, Европа и това трябва да намери отражение в економиката. Благодаря. Thank you. Uh, Magdi Uh, thank you. Маги Делбо, благодаря ви, професор Тигисен. I don't know, I admire your optimism about... Uh... Възхищавам ви се на оптимизма а, и на коража, с които описвате ситуацията в еврозоната. Моето впечатление е, че националните правителства, като не са много разбрали необходимостта от взаимодействие между економиките. Правилно казвате, че ние говорим за европейска економика, не за европейски економики. Какво обаче можем да направим, за да постигнем напредък в тази област? Вие казахте, че има напрежение. Какво можем да направим в европейския семестър, за да повлияем върху държавите членки да се интересуват не само от вътрешните си проблеми и трудности. Каква е вашата препоръка? You uh, Благодаря ви за въпросите. Не знам дали сме особено оптимистични. Това е Нашето становище се доближава до консенсуса и до мненията на ЕЦБ, МВФ. Това е становище, което се споделя от всички институции. Постигнете напредък, вече не сме в 2014 и 2015. Постигнате напредък, както по отношение на растежа, особено по отношение на растежа, но в някои, в някои, страни, някои страни навлязаха в нов етап – те излизат от а, програмите, Испания е пример за успехи. Има редица характеристики, които говорят за това, че има начин да се преодолее песимизмът, който ни беше завладял. Той се е, дължеше отчасти на подценяването на факта, че масираната консолидация на економиките е, беше факта. Мисля, че този етап показва какво може да се случи, когато недооценим ефекта на доминото. Основният довод за корекция на фискалната политика е факта, че паричната политика може да постигне ограничени резултати паричната политика беше гъвкава и нерестриктивна, бяха постигнати резултати, но не можем да разчитаме само на нея. През следващите години ще имаме стабилни ликвени проценти и това е момента да се помисли за инвестиции в европейските страни без ефект, без отрицателните ефекти на доминото, които се получават чрез е, паричната политика. Прекомерният е, оптимизъм, че всичко може да стане на национално ниво, очевидно се оказа е, невярно. Има национални прерогативи, но е много трудно да се каже, че е, целта е само по-стабилна еврозона. И има е, значителни ефекти в сегашният етап, но мисля, че само това мога да кажа на момента. Благодаря. Господин Тремоза. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин професор Тигесен, добре дошъл е, на заседанието на нашата комисия с интересния ви доклад. Имам някои въпроси, защото още помня какво каза господин Рубини през 2009 година за това, че дългът е майката на всички балони. Що се отнася до анализите, които правите по отношение на устойчивостта на обществения дълг, еврозоната и Европейски съюз като цяло, аз се питам дали е, наближава края на програмата за количествено облегчаване и дали това ще има дългосрочно въздействие върху дългосрочния анализ на устойчивостта на обществения дълг, защото ако се върнем на предишния сценарий от 2010-2011, когато имаше значителни различия между държавите членки по отношение на обслужването на обществения дълг – каква е вашата прогноза? Смятате ли, че ще има сериозно въздействие, сериозно отражение на прекратяването на количественото облегчаване? Вторият ми въпрос е как можем да променим състава националния бюджет по отношение на разходите? как инвестират правителствата средства. Искам да знам какво мислите. Смятате ли, че на европейско ниво трябва да хармонизираме анализа полза разходи на обществените инвестиции? Защото ние ние настояваме да се а, публикуват а, данните е, за летищата в Европа. Има е, летища в райони, в които никой не живее. Е, инвестирани са и средства в високоскоростни влакове, в които не се вози никой. Има и прекрасни магистрали, по които няма автомобилно движение. И най-сетне трябва ли да хармонизираме анализа полза-разходи, да хармонизираме положителни опит в областта на обществените инвестиции. Благодаря за коментарите. Имам огромно уважение към колегата Рубини. И той е прав, че дългът е майката на всички балони. Това се оказа вярно, особено за Европа. Общественият дълг е нещо, което трудно се преодолява. Оказа се малко по-лесно в страните, в които имаше голям частен дълг например, страните от Ирландия, Испания, където дългът беше предимно в частни лице. И така, общественият дълг е трънлив въпрос и наличието му не ни дава възможност да гарантираме, че няма да има смущения. През 2011 и 2012 година лихвените проценти е, се увеличиха рязко в Италия и Испания. Но мисля, че ние успяхме да стабилизираме е, при близостта е, на лихвените проценти на държавните ценни книжа. И това стана е, и с помощта на ЕЦБ, която закупи държавни е, ценни книжа. От време на време виждаме е, уязвимостта, спредовете се увеличават понякога. Вашият втори въпрос е за инвестициите. Да, разбира се, има стандарти за инвестиции и повечето от нас в плана наречения план Юнкер смятахме, че гаранцията, която осигурява Европа, ще осигури висококачествени инвестиции. Така че критерият за доходност е много по-важен, отколкото в миналото. В комисията се работи по тези въпроси, работи се и в ЕЦБ и ние вече постигаме напредък по темите, които чертахте. Мариза Матия, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Вие подкрепяте идеята, че в еврозоната фискалната политика е правомощие на държавите членки. В този парламент знаем, че това не винаги е така. Системата за економическо управление която беше създадена, влияе върху фискалната политика на държавите членки и то извън рамките на изискванията на пакта за стабилност и растеж. Намесата на институциите обхваща безкраен безкрайен брой, брой политики, в това число и социалната политика и пазара на труда Искам да се спра на някои от идеите, които изразихте в доклада си. Казвате, че неадекватното приложение на фискалната политика може да доведе до нездравословно натрупване на държавен дълг, като това влияе върху паричната политика. Аз не съм сигурен какво точно се е, разбира под неадекватна фискална политика в този конкретен случай. За мен е очевидно, че политиката на строги економии подкопава е, гъвкавата парична политика. Вие споменахте Португалия, аз съм португалка и не казахте нищо за е, ефекта е, от програмата на тройката еврозоната е в условията на дефлация от твърде дълго. Има няколко фактора. Първо, процикличните фискални политики и дерегулацията на пазара на труда. Искам да ви попитам какво мислите по тези въпроси и какво бихте казали по тях. Благодаря, госпожо Матия, за критичните ви коментари. Ние трябва да правим разлика между ситуация, в която страна, която изпълнява програма и в която намесата е по-активна и страна, в която просто се прилага пакта за стабилност и растеж. Ние не правим анализ на страни, които изпълняват програми, тъй като там намесата е много активна. Ние не правим анализ на Гърция, например. След като загубите достъп до международните финансови пазари, е, е разбираемо, че се прилагат други методи Възможно е да се излезе от програма за относително кратък период от време, разбира се, цената на големи жертви, вие го направихте. При това с, с правителства, принадлежащи към различни части на спектъра. Очевидно, това не може да продължава безкрайно. Не може да продължава безкрайно намесата, и, която предполага намаляване на суверенитета. Някои страни се отнасят либерално към гъвкавостта на комисията. Ако погледнете препоръките по страни, ще видите, че има забавяне в изпълнението им. Не можем да спорим обаче, че фискалната политика за много страни е национално правомощие и ние убеждаваме страните, че има дългосрочни ефекти на доминото на тяхната политика. Аз казах, че се отнасяме критично към съвместната консолидация от 2012 и 2013 година. Това беше прекомерно. И Когато говорим а, за фискалната позиция, ние не, иск, ние не искаме да говорим а, за процикличните политики. Свен Гигол тук ли е? Не го. Господин Кобърн, заповядайте. Много се радвам, че сте тук, господин професоре. Много интересни неща ни говорите. Вие участвахте на едно открито заседание с координаторите през септември 2016 година и през юни 2017 година, когато представихте първия доклад е, за фискалната позиция на еврозоната. И казахте, че през 2018 година неутрална фискална позиция би била уместна за еврозоната като цяло. И такава една позиция ще се изпълнява чрез различни национални фискални политики. Това е интересно, защото Европейската комисия много държи на обща политика на данъчно облагане в цяла Европа. Очевидно, вашите коментари, с които до голяма степен съм съгласен, не, не съответстват на желанията на комисията. Бихте ли коментирали? Освен това, мина в комуникета за печета за директивата срещу прането на пари се казва, че иска да сложи край за избягване на данъци. Само, че при в обичайното право трябва да се намали данъчното облагане за акционерите. Укриването на данъци е незаконно, но избягването на данъци не е. Представих това а, в Европейската комисия и там а, имаше съгласие, че избягването на данци трябва да се премахне, макар че тя като че ли не разбра разликата между укриване и избягване. Толкова голямо е желанието й да заграби колкото може повече пари за Европейския съюз за да се попълни финансовата дупка, която ще се отвори след Брексит. Аз съм шотландец и имам определено определена нагласа. Аз мисля, че вие обърквате, каза председателят не правите разлика между а, фискално и данъчно, но ще предоставя на професора. Да, председателят вече каза това, което аз исках да кажа. Има разлика между укриване на данъци, а, хармонизация на данъците. Това е въп... микроекономически въпрос, който трябва да се решава. Проблема с избягване на данъци трябва да се реши, но не е ясно каква е връзката с макроекономическата политика. Може да има хармонизирани правила за избягване на данъци, които са по-ефективни от сегашните. Данъчната хармонизация е спорен въпрос – Подчертах разликата, защото има опасности, свързани с смесването. Фискалната позиция не означава, че позициите трябва да са едни и същи. Те са диференцирани в зависимост от националната специфика, в зависимост от економиката, стабилизацията така че няма непременна връзка между тези две теми. Провалите, на които бяхме свидетели в миналото, се дължат на това, че когато е имало общи инициативи, те са били твърде общи и твърде подобни – един пример беше кризата през 2007 2008 година. Много страни се разширяваха и ги окоръжаваха, а основната им позиция отслабваше. Така имаше препоръки, които бяха е, прекалени. Също така имаше една тенденция да комисията да казва, че имаме европейска програма и един, ще има 1% разширяване за всички но това а, създаде опасности за страните с най-слаби финансови позиции. При тях а, на, настъпи свиване. И така, да, това има промяна в а, нагласите, ко, промяна, по която понякога е твърде рязка. Thank you. Uh, Bernard Monod. Bonjour, Monsieur le Président. Добър ден, господин председател. Четейки първи доклад на вашата институция, аз съм малко разочарован. Европейския фискален съвет би трябвало да бъде независим от Европейската комисия, но не разбираме това от доклада. Няма никакво конкретно предложение. Можем ли да кажем, че Германия трябва да използва бюджетния си излишък, за да финансира публичните инвестиции в национална инфраструктура, което ще увеличи растежа в еврозоната. Жалко е, че в доклада ви не се казва нищо а, за проблемите в еврозоната например, намаляването на увеличаването на разликата в конкретно способността на държавите членки. Нищо не се казва за дълговете. По този основен проблем за свръхзадлъжнялост, възнамерявате ли да предложите конкретни мерки, за да се освободят държавите членки от робството на международните финансови пазари? Благодаря, господин Мало. Мисля, че ние сме независими от Европейската комисия, макар че това не става много видно от доклада. Да, има много съвпадение между нас и препоръките на комисията за 2017 година и анализите, на които почива тази препоръка. Ако ние сме съгласни с комисията, трябва да го кажем – по всяка вероятност. В, по този въпрос а, ние сме съгласни с тях, но комисията не е оказвала натиск върху нас. И нашият секретариат е а, напълно независим. Те приемат инструкции само от нас. Ние сме петима членове. А, не ние се допитваме до широк кръг от специалисти и е, говорим истината. В следващия доклад ще навлезем в повече подробности за положението в различните държави и след това ще видим какво е взаимодействието е, и също така ще кажем, че твърде сложните правила са източник на слабост, така че е, мненията, които ще изразим, е, са ще са по-различни от това, което казва комисията. Да, има и други проблеми в еврозоната. Проблеми с конкурентоспособността на някои държави членки. Те няма да се решат, ако се разпусне економическия валутния съюз. По принцип има една процедура на макроекономически дисбаланс, тази процедура все още не се прилага в голяма степен. Но наблюдението по тази процедура е по-сложно от наблюдението по пакта за стабилност и растеж. Макроекономическият дисбаланс е аспект, който е доста пренебрегван в сравнение с другите дисбаланси в економиката, но за нас е ясно, че трябва да разчитаме на различните механизми, в това число и на валутните. Някои страни, за които се смяташе, че са че са безна... че положението им е безнадежно, що се отнася до конкурентоспособността, се справиха чудесно и всички Страни в еврозоната, с изключение на Франция, имат излишък по текуща сметка, така че ситуацията съвсем не е безнадежна. Благодаря. Иска ли някой да зададе въпрос? Ако няма, можем да приключим с размяната на мнения, която беше много интересна и плодотворна. Много е убедителна вашата оценка за възстановяването. То е циклично с редица елементи, които говорят за необходимостта от много работа. Разбира се, това предполага добра национална политика от економическо и фискално естество, но също така и ефективна координация. Ние нямаме инструмент за изпълнение на необходимата координация. Това е нещо, което трябва да ни накара да се замислим. Макроекономическата процедура е, може да е инструмент за намаляване на дълга. Не знам доколко е така, доколко е прекомерна намеса. Може би альтернатива е фискалната интеграция. Трудна задача. Разбира се, има мещинни стъпки, които могат да се постигнат. И това се казва и в е, доклада за размисъл на комисията. Също така съчетанието между централизирани елементи на фискалната политика плюс капацитета за ориентация на тези политики към тях е вариант, който си заслужава да се обмисли. И Планът на Юнкер е насочен в тази посока. Ние искаме да подобрим качеството, не само количеството на инвестициите в тристранната среща. Проблемите повдигнати от Рамоза са актуални. Въпросът не е само в съвкупната фискална позиция, но и състава на разходите, не е само между секторите, инвестиции и така нататък, но също така и вътре в секторите. Така че а, задачата пред нас е много сложна, но трябва да кажа ролята на фискалния съвет изглежда обещаваща в смисъл, че ще осигури добра основа за анализите е, и за разработване на разумен подход. Е, така че аз приветствам факта, че вие сте член а, е, на а, това съзвездие от а, личности и разчитам на вашият а, принос. А, към по-демократично и ефективно управление на координацията на економическите ни политики. So, uh, to, uh, start... И така, uh, можем да започнем веднага след секунда прекрасване за следващата точка от дневния ред. И така, колеги, нека да започнем с точка 6. Е, първа размяна на мнения по предложение за директива за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането и за гарантиране на правилно функциониране на вътрешния пазар. Това е, е важно досие, е, съвместно взимане на прилагане, е, съвместно взимане на решение се предвижда и процедурата съответно ви е известна, така че темата е изключително важна, засяга един сектор, конкуренцията, който е изключително важен и деликатен. Нашият докладчик е, е Андреас Шваб. Работната група на съвета вече започна работа по е, предложението по време на Малтийското председателство и ще продължи да работи по това досие по време на на естонското председателство. Е, господин е, докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Е, радвам се, че днес имаме възможност за първи път да разменим мнения по това предложение, което кратко наричаме Network Plus, както нашият председател вече каза, е, става дума за нещо много-много е, важно, тъй като темата и сферата е деликатна. От една страна, комисията е, гласува голямо доверие на парламента. Това е второто законодателно предложение във връзка с конкуренцията, което ще разглеждаме. Междувременно вече сме е, разговаряли, е, макар и накратко с докладчиците в сянка, за това, че доверието, което ви се гласува, изисква и много усилия, естествено. Също времено предложенията е, в сферата на конкуренцията заслужават особено внимание, тъй като установяваме места, в които можем да подобрим текста и а, същевременно трябва да сме много внимателни, тъй като има европейски правомощия. А, при всички положения а, си струва Европа да се намесва а, законодателно а, и същевременно е много важно да запазим а, свободно пространство на действие и гъвкавост за комисията и за държавите членки. Така че през следващите месеци ще трябва да а, се опитаме да балансираме между тези си два аспекта. Предвиждат се е, не толкова мерки, колкото е, определени е, задължения за действие на държавите членки, на равнище държава член. има същевременно времено места, в които а, националното законодателство а, се преплита с европейското законодателство. Така че става дума за един действително много деликатен момент и за а, едно движение по ръба на острието, както се казва. Трябва да се остави достатъчно пространство за свободно действие и решение на националните органи за защита на конкуренцията така че те да могат в рамките и на, на националното законодателство и правоприлагане да функционират добре и в бъдеще. Но същевременно е, националните органи могат да допринасят за едно по-добро функциониране на вътрешния пазар, което да е от полза и за предприятията, и за потребителите. Е, това означава на практика намаляване на различията между държавите членки и премахване на е, бариерите, но времено могат е, да се въведат и различни програми, да кажем програмите свързани с е, основните свидетели, с освобождаване от данъци, е, в случаите в които сътрудничиш е, с органа за е, защита на конкуренцията и му предоставяш важна информация. Така че по отношение на член 3 не става дума за нищо друго, освен че се посочва хартата на правата на човека, която въжи и за националните органи за защита на конкуренцията. Да, хартата за основните права съществува не от днес и от вчера, но същевременно е, може би и е позната, но трябва да се конкретизира. Е, е, нейното въздействие в националните административни системи, в наказателно-правните системи, най-малкото някои от най-добрите практики е, на национално равнище ще трябва да се споменат. Е, така че в това отношение мисля, че ще има промени, е, които ще поискаме. И още е, нещо, което става дума за е, така, постановленията за е, е, спешни действия, е, ще трябва да изясним точно връзката между административно, гражданско е, производство и наказателно производство. Ще трябва при всички положения да се има предвид и възможността да не подаваш информация, която би могла да бъде и в твой ущърп. Да, това се отнася най-вече за програмите за освобождаване или намаляване от данъци. Ще трябва естествено да всичко да бъде съобразено и с националните и с европейските норми. При е, последните решения във връзка с е, цифровия пазар е, и предварителните проучвания бе е, посочено, че не е, винаги могат да се използват е, всички възможни мерки. Е, държавите членки е, не навсякъде са предвидили именно тази възможност в своето законодателство. Има различия, така че в този случай може би ще трябва да проведем един дебат и за това, доколко ще бъде възможно, например, в някои от производствата Европейската комисия пряко да участва. Е, и още един момент. Е, има някои е, изисквания по отношение на производството. Най-съществените са уредени. Това са така наречените задължения, commitments. споразуменията от картелен тип от една страна имаме едни минимални стандарти, но трябва да сме абсолютно сигурни, че те са покрити със задължението. И още нещо, има един таван от, или прак от 10% е, е, във всички държави членки и тогава се питаме защо в крайна сметка да не се въведе една е, общоевропейска стойност по отношение на този прак, след като тук няма различие между държавите членки. При всички положения едно такова уеднаквяване на прага си струва да бъде включено в програмата ни за размисъл. На, когато говорим за този прак 10%, трябва да се помисли дали става дума за пазарен дял, дали става дума за оборот за определен период от време, как точно ще се изчислява. И във връзка с член 18 от директивата за обещетенията, когато става дума за налагане на е, глоби, трябва да мислим и за доброволния е, вариант, и за доброволния принцип, така че е, в някои случаи да може да се гарантира обещетяването на увредените, е, как точно е, в крайна сметка е, ще може информацията да бъде предавана, какво ще бъде взаимодействието между наказателните органи в държавите членки, дали не може да се помисли и за упростяване на, така, на процесите изобщо, да кажем, въвеждането на едно гише. Е, посоката е правилна при всички положения. Е, сроковете. През юли е, ще представим доклада, след това през септември ще имате възможност да внесете измененията си, през октомври ще ги обсъдим тук в е, комисията и след това през е, декември най-късно би трябвало да е, гласуваме още по време на естонското председателство. Ето, виждате вратовръзката, която нося. Тя е подарък от естонското председателство през декември. Ако имаме късмет и успеем, ще свършим с първо четене. Да, благодаря. Господин Цани е докладчика в сянка. Да чуем сега и докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за е, това изчерпателно изложение, което направи в началото на дискусията и за посочените действително съществени точки по които ще работим. Още през е, януари е, се зарадвахме, че е, успяхме да приемем един успешен доклад в сферата на конкуренцията. Докладчик бях тогава аз. Ето, че комисията отново ни гласува доверие в процедурата за съвместно взимане на решения. Очаквам с интерес проекто доклада на нашия докладчик. На засилването на ролята на националните е, органи за защита на конкуренцията бе искане, което ние отправихме към комисията и тя очевидно се е съобразила с него. Затова е, е, сега ще си позволя да посоча няколко момента, които според мен са важни и хубаво, е хубаво да се отразят в проекто доклада. От една страна независимостта. Тя е от съществено значение. Независимостта на, на ЗАОК се гарантира от националното законодателство на всяка държава член и а, на базата на политически а, съображения и професионален опит ние бихме могли да предложим засилване на а, този независим характер. Същевременно да насърчим доброто функциониране и взаимодействието на тези органи, но това е свързано, както и независимостта с финансирането. А финансирането до голяма степен зависи от налагането на и събирането на глоби. Има добри практики в това отношение, от които можем да се възползваме. И които би трябвало да се обменят между държавите членки. Един механизъм, който се ползва от Генералната дирекция на комисията, е свързан не толкова с е, е, така, налагането на правилата и, и определени санкции, колкото с обслужването, така да се каже. И също времено има поле, според мен, за подобряване на тези действия. Те са безспорно необходими, но също времено трябва да обърнем внимание и на корупцията, която също заслужава е, специални е, и конкретни мерки. Много се надявам, че по един комплексен начин е, и същевременно с упростяване на процесите и производствата ще можем да допринесем за подобряване на състоянието в тази сфера. Благодаря ви, господин ви от името на Екре. Да, благодаря. Тук става дума най-вече за избягване на арбитража в областта на конкуренцията и за предотвратяване на кар... картелите, на тайните картели. Правните средства, които се предлагат, очевидно са подходящи. Конкурентното право при всички положения в това отношение е, може да бъде подобрено. Предлага се и едно по-тясно взаимодействие между националните органи в държавите членки, но тук така, преминава една деликатна и тънка граница между принципа за субсидиарност и желанието ни да предотвратим нарушаване на антитръстовото законодателство. Имаме много такива случаи, които успешно бяха открити на национално равнище. В Германия имаме такива конкретни е, и пресни случаи, да кажем, е, Шлекер, Шенкер и други. Е, същевременно времено понякога а, а, чрез а, пристрастно прилагане на а, правните актове и правилата, а, много често а, управлението на различни равнища в националните държави всъщност дава предимство на един или друг участник на пазара. Комисията би трябвало да прекрати този арбитраж по отношение на конкуренцията и същевременно да установи необходимите програми за освобождаване и намаляване на данъците и същевременно това да стане без създаване на нова бюрократична структура в Европа, но с гарантирано европейско участие. Sure, fair competition благодаря, господин председател. Лоялната конкуренция е съществена за функционирането на вътрешния пазар. И аз мисля, че би трябвало да дадем на националните органи за защита на конкуренцията по-добри инструменти, за да се прилага европейското законодателство. АЛДЕ би искала да направи някои конкретни коментари по предложението. На първо място санкциите. Смятаме, че санкциите трябва да са ефективни и възпиращи. Компаниите не трябва да нарушават правилата, глобите, санкциите трябва да са съразмерни и хармонизирани в Европейския съюз, трябва да са съразмерни спрямо размера на компанията, тъй като има много малки и средни предприятия с специфични характеристики. По отношение на изпълняването на санкцията, налагането на глобата, имаме нужда от категорични глоби. Обмена на информация между националните органи, защита на конкуренцията и между органите и комисията е нещо изключително важно. Трябва да гарантираме независимостта и безпристрастността на националните органи за защита на конкуренцията. Необходимо е да видим дали не може разпоредбите за разследващата роля на НОЗК да бъдат подсилени. И накрая по отношение на ресурсите, Комисията не може да върши работата на всички национални органи за защита на конкуренцията. Те трябва да поемат своята отговорност. За да могат да го направят обаче, трябва да има достатъчно квалифициран персонал. Обеден съм, господин председател, че с докладчика и с другите колеги докладчици ще създадем доклад, в който ще напипаме точния пулс на нещата и е, ще работи много бързо. Благодаря. Палома Лопес Бермехо отсъства от името на зелените Свен Гиголт. Първо сърдечни поздрави от Мишел Реймон той ви поздравява, господин Шваб, както и всички докладчици в Сянка. Е, жалко, че левицата не е тук, но конкуренцията е капиталистически принцип, общо взето, и най-вероятно те не желаят да участват в тази дискусия. Е, няколко думи от името на Мишел Раймон. Ние подкрепяме е, предложението на комисията. Смятаме, че това е добро предложение. Това бе посочено и от колегите. Казваме го на основата на опита във връзка с прането на пари. Има финансови разузнавателни звена, които вече придобиха независим характер и това очевидно доведе до подобрение. Така че много важно е естествено да се уредят правилно е, правилата по отношение на независимостта и е, също време и субсидиарността и правомощията да бъдат е, добре отчетени. Много важно е да има един добър баланс между публични обществени интереси и частни интереси. В рамките на Генерална дирекция конкуренция тук в Брюксел това очевидно не винаги е възможно. Понякога Генерална дирекция Къмп се намесва, така да се каже, в работата на Генерална дирекция конкуренция независимо а, от а, това, че а, има ясно очертан мандат и в някои случаи а, се е, е, забелязва така е, желание е, хем да се намесваш, хем е, да си осигуриш е, комфорт и спокойствие и е, по тази причина има и известно текучество между, на, на персонала и е, промени в е, е, местата на работа. Е, на служителите. Е, в този смисъл до правилни са предложенията, които са направени от името на комисията. Е, правилно и е, правилен е и подхода към глобите и, и санкциите изобщо. Те са отнесени към предприятията не бива същевременно да се предвиждат е, различни глоби за дъщерно дружество, дружество майка. Не, напротив, глобата правилно е отнесена към общото е, предприятие, т.е. към цялата структура. И същевременно много подходящи е, ми изглеждат и програмите, които са предвидени за основните свидетели за освобождаване и намаляване от глоби да, господин Шваб, ХДС, ХСС и изобщо ФНП, очевидно вие, господин Шваб, сте наследника на Айкен. Да, разбирам, че същевременно посочвате и необходимостта да се съобразим с основните права и съответните законодателни актове. Но когато говорим за основни права, трябва да имаме предвид, че те се отнасят за отделните индивиди, а не за институциите. Институциите имат задължения така че един национален орган е, в никакъв случай не може да се е, позовава, а и не само национален орган, какъвто и да било институционален орган, не може да се позовава на правото си да е, не се е, така да се каже, е, самообвинява и да не прави е, показания, които биха могли да бъдат интерпретирани в негов ущърп. Това се отнася само за индивидите. Така че в никакъв случай не бива да си позволяваме едно преференциално третиране на институции. Естествено, че не се допуска никакво нарушаване на основните права и правата на човека. Тук е, е, това въжи за индивидите, но когато става дума за институции, трябва да, да отчитаме обществения интерес е, в името на който те работят. E- Благодаря. Не виждам Барбара Капел, нито нейните колеги. Сега ще дам думата на един от директорите в Генерална дирекция конкуренция. Благодаря ви за това, че сте тук. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици за това, че толкова подробно са разгледали нашето предложение. Благодаря им и за интересните бележки. За нас е много важно Европейския парламент да участва в законодателния процес и се радваме, че вашата комисия е водеща това отношение. Знаете, че националните органи за защита на конкуренцията са ключов партньор, що се отнася до прилагането на законодателството в областта на конкуренцията през последните 10 години. Е, естествено, те трябва да бъдат снабдени с повече ресурси. Ето защо се появи това предложение. Той има 4 стълба. Независимост, ресурси, различен инструментариум и естествено инструментариум във връзка с освобождаването от глоби или намаляването на техния размер. Смятаме, че предложението е много важно, за да се прилага конкурентното право на ЕС на национално ниво. НОЗК трябва да разполагат с минималните гаранции, че ще могат да взимат независими решения и освен това трябва да имат необходимия инструментариум, за да налагат санкции. Е, естествено, днес сме дошли повече за да слушаме с тази оговорка, естествено, и без да се ангажирам с бъдещата позиция на комисията, трябва да коментирам някои от важните позиции, които бяха заявени тук. На първо място беше спомената независимостта. Като цяло се приема, че независимостта е необходимо условие, за да има конкретно и ефективно прилагане на европейското конкурентно право. По-настоящем няма разпоредби, които да гарантират тази независимост на НОЗК и тъй като няма механизми за гаранция на независимостта, възниква риска да има намеса от страна на публични и частни органи. Дори тогава, когато по националното право се счита, че НОЗК са независими. Всъщност в миналото някои национални органи са били обект на нападки по отношение на тяхната независимост. Казвало се, че те не стъпват на никакво правно основание и ето защо се надяваме, че настоящото предложение ще поправи тази грешка. По отношение на балансирания подход, искам да кажа, че той се основава на това да има минимални гаранции, без да сме твърде прескриптивни. Естествено, отчитаме всички ваши бележки в това отношение. Що се отнася до правото на защита за компаниите, то трябва да се зачита и ние ще отправим ясно послание в тази връзка. От друга страна обаче се опитваме да намерим точното равновесие между от една страна ефикасността на работата на НОЗК и от друга страна гаранциите за това, че те ще могат да упражняват своите правомощия. Много е важно съответно да не се нарушава равновесието, защото ако е, започнем да предписваме твърде много, рискуваме да се намесим в правните традиции на държавите членки или да се намесим в е, скоростта на националните разследвания за нарушаване на конкурентното право, а това не отговаря на нашата цел. Ето защо ние се позоваваме на общите принципи на общностното законодателство и на Европейската харта на основните права ние отправяме ясно послание в тази връзка и даваме предложения за мерки, свързани с злопотребата с власт. По отношение на освобождаването от глоби или намаляването на техния размер, компаниите могат да подават заявления за нещо подобно, гарантираме правната сигурност, предвиждаме необходимото във връзка с правенето с тайните картели. По отношение на различните програми в Европа за освобождаване от глоби, първо искаме да гарантираме, че всяка държава ще има такава програма, по силата на която НОЗК ще може да дава и възможност за намаляване от глоби и освобождаване от глоби. Освен това, принципите трябва да са едни и същи да се прилагат насякъде в държавите членки. Опитваме се още веднъж да установим равновесието между от една страна стимулите компаниите да подават молба за освобождаване от глоби и от друга страна ефикасността на правилата. До сега, в рамките на 10 години, правилата работят изключително добре и мисля, че се гарантира необходимата гъвкавост. По отношение на глобите, чухме ви, искате да са възпиращи продукти, искате ЛНЗК да могат да ги събират. Ето защо имаме разпоредби, по силата на които може да се налагат глоби на компаниите майки и техните е, правни е, и економически наследници. Е, в заключение, както вече беше казано, това е предложение, което е изключително важно за функционирането на вътрешния пазар и за прилагането на конкурентното право на Съюза. То е важно за всички наши партньори. Приветстваме вашите предложения за укрепване на нормативния акт. Чухме, че искате да се работи бързо и да се напипа точния пулс на нещата. Затова ние ви подкрепяме в тази ваша стратегия и ви благодарим. Благодаря. Аз съм сигурен, че ще се придържаме към определения график, докладчика за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Казвате ми да съм кратък, затова няма да коментирам всички бележки на колегите. Благодаря им за това, че са готови да сътрудничат. Благодаря на господин Гигол. Желая му да предаде на господин Реймон моите най-добри пожелания по случай рождения му ден. Мисля, че основните въпроси бяха разгледани. Основният въпрос, в крайна сметка, ще бъде обаче точното равновесие. Даже господин Гиголт в края каза, че върховенството на закона трябва да се зачита и тук. Ето защо, да, предвиждаме гъвкавост, но трябва да се намери точния баланс. Предложението, господин директор, е много добро, но ние можем да го подобрим още повече, така че ще има промени от страна на парламента. Въпросът е какво можем да направим в това законодателство, тъй като то съществува от известно време насам, за да може да се спестят и ресурси. Може да се нарушат някои много добри функциониращи системи, като например системите за контрол на сливанията. Не искаме да нарушаваме добре функциониращите механизми, ето защо трябва да се намери точното равновесие. Вярно е, че социалната пазарна економика на господин Ейхарт е в основата на това предложение. Мисля, че господин Гигол, работата на господин Екхарт е, е наследство за всички нас, включително за господин Штарбати. Мисля, че трябва да продължим с доброто сътрудничество. Надявам се, че може да се придържаме към предварително определения график и да се надяваме, че и в крайна сметка ще имаме една добра позиция, един добър нормативен акт, който да е от полза и за националните органи за защита на конкуренцията. Благодаря. Нека да ви напомня сега сроковете. Майчета неправилният документ и така. Представяне на проекто доклада 9 октомври, краен срок за внасяне на изменения 20 октомври, разглеждане на измененията 20 ноември, гласуване в нашата комисия на 4 декември. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Всички раздели. Докладчик по становище Маркос Фербер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Знае, че именно бюджетната процедура не е най-любимата тема за ЕКОН. Виждам, че залата се поизпразва, пък и в президиума не всички са тук. Ще видим сега. Отговаряме най-вече за а, трите надзорни агенции в рамките на тази бюджетна а, процедура за ЕИАПА, ЕСМА за Европейския банков орган а, и с а, трите органа, така да се каже, с техните представители проведох разговори, поговорихме а, за това, че трябва да се зачитат всички правила за правилно изразходване на бюджета. Сравнихме естествено всичко с, и за ЕИОПа мога да кажа, че за следващата година ще се постигне процента за намаляване на персонала при Европейския банков орган процента беше малко по низък около 40%, така че той също ще бъде реализиран. Там има известни отклонения, които не са толкова значителни, но те са основателни. 6500 са местата за ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари е, с е, е, седем всъщност местата са по-малко, отколкото бе заплановано по ради това, че финансовите правила не са спазени изцяло. Националните органи не са се съгласили да платят сумите, които е, са необходими и също времено и да направят необходимите съкръщения, но при всички положения ние сега трябва да прегледаме не само бюджетните показатели, но и е, финансирането. Ще трябва да видим как точно ще се развият нещата. Ако ми позволите една забележка, Разумният начин да решим съществуващите проблеми е, е пазарните участници да поемат поне една част от финансирането на ЕСМА, например, е, Европейския орган за ценни книжа и пазари. Ще трябва да обсъдим нещата. Естествено, темата Брексит също е, засяга е, темата, за която говорим, защото тя ще има конкретно въздействие върху финансовите пазари. А това означава, че персонал, и те и така нататък, всичко това ще бъде засегнато по някакъв начин след излизането на Великобритания от Европейския съюз, на Обединеното кралство, една от агенциите няма да може вече да остане там със седалище в Лондон и естествено, че разходи ще произтекат от необходимостта от преместване. Аз като докладчик бих предложил просто е, разходите е, да се е, е, калкулират е, за сметка на Обединеното кралство, защото ако британците не бяха пожелали да излизат, нямаше да пристичат такива разходи от Брексит, е, с които сега трябва да се справяме. И е, трите агенции. Е, имат немалко разходи. за сградите. Трябва да ви кажа, че за квадратен метър ЕСМА в Париж плаща 52,50. Действително съвсем не е малка сума. 29 евро на квадратен метър плаща ЕИОПА във Франкфурт но би трябвало, ако се съобразяваме, в Лондон разходите също са страховити, но все пак, като че ли има възможност да се пести и така сега преминавам към на английски, приятно ми е да дам думата на докладчика в сянка Оли Лудвиксън. Оли, имаш думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин Фербер за краткото становище. Подобно на господин Фербер, искам да подчертая колко е важно да има ресурси за различните контролни органи, след които са ЕБО, ЕЙОПА и ЕСМА. Те трябва да могат да изпълняват своите задължения. Надзора е изключително важен, за да може да се гарантира, че правото на Съюза се прилага и за да може да се гарантира, че има финансова стабилност в Европейския съюз. Освен това, трябва да се насърчават по-добре интегрираните финансови пазари, което пък ще доведе и до по-голяма защита за потребителите. Много е важно да се подчертае, че надзорните органи трябва да спазват точно тези задачи, които им се възлагат от Европейския парламент. Има една тенденция, например, по отношение на Европейския банков орган да разширява своя мандат и да го прехвърля към оформянето на технически стандарти. Мисля, че ресурсите трябва да се използват за да може в крайна сметка институциите да изпълняват този мандат, който им е даден. По отношение на ЕБО и преместването от Лондон, аз съм съгласен и искам да подчертая това, че допълнителните разходи за преместването трябва да се поемат в пълна степен от Великобритания. Всичко останало не ни устройва. Освен това, всички разпоредби и договори, спазвани в продължение на години, трябва да се зачитат. Естествено, ще имам конкретни изменения към доклада. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество и в крайна сметка ще имаме един добър продукт в края. Благодаря. Much, uh, Благодаря, Оле. От името на ЕКР, професор Стабати. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик, за проекто становище. Аз ще говоря от името на докладчика Сянка Лунес, който не можа да присъства. той е съгласен с повече от предложения на докладчика, по-конкретно призова за структурни реформи и отговорна фискална политика. Също така приветстваме а, това, което казахте за преместване на товара на, а, е, на европейските а, надзорни органи. Най-сетне оценяваме това, че споменахте възможността за претеглени такси от участниците. не разумно да се изключва финансираща роля на националните компетентни органи. В интерес на пълнотата ние ще добавим нещо за а, надзорните органи. Що се отнася до параграф 7 за сливането на Европейския банков орган ЕСМА и ЕЙОПА, бих предложил друг подход. Вместо да се говори за сливане на агенции, което в крайна сметка ще бъде политическо решение, би било разумно да се споменат критериите за ефективност. Според нас това трябва да е централен критерий в процеса за взимане на решение за преместването на Европейския банков орган и тук има достатъчна възможност за тълкуване. Благодаря още им път за работата и се надявам становището да бъде прието. Благодаря. Поздравления на Сандър Лунс. Виждам един либерал, но тя няма да се изкаже. Обединената левица, Мигел ще се изкаже. Прочетахме доклада. Той повдига няколко много актуални въпроса. Не отричаме значението на агенциите, искаме те да разполагат с достатъчно ресурси да си вършат работата както трябва. Що се отнася до тяхното финансиране, винаги сме имали съмнения. Приемаме принципа за съфинансиране, но независимо от това, независимостта на органите трябва да се гарантира. Това са обществени органи и не бива да бъдат заложници на средствата, които получават за надзора. Що се отнася до бюджета като цяло, въпреки че има, един, има конкретна комисия, която обсъжда този въпрос. Не е редно нашата комисия да не се произнесе. Нашия подход е доста критичен, бюджетът е много по-малък, отколко трябва да бъде в момент, в колко инвестициите са замразени, имаме нужда от нов тласък на економиката. Всъщност ние това очакваме и за това, на това се надяваме, а, за да създадем благоприятен економически климат да дадем цялото си доверие само на плана Юнкер с всичките му критерии за допълнителност, не е редно. Нещата трябва да се поставят в контекст. Политиката за сближаване непрекъснато се урязва и тя не успява да ограничи разрастването на различията между най-богатите и най-бедните региони. Това е на което много държим. Най-бедните страни, особено в периферията на Европа, изпитват трудности и им е трудно да останат членове на економически и валутния съюз. С други думи, от макроекономическа гледна точка е необходимо да се говори за по- голям бюджет, за да се направят инвестиции и да се решат много от проблемите, които подкопават европейската економика. Господин Гиголд от, от името на Зелените. Съвсем накратко. Като цяло нямаме нищо против предложенията за бюджета, нямаме нищо против предложенията на докладчика. Благодаря за интересните цифри. Може би различията в найма могат да се споменат. Доста сериозни са различията. Само бих искал да кажа, че по една хубава традиция не използваме становищата по бюджета, за да водим обща дискусия по бюджета, тъй като не стигаме до никъде. Това е работа на пленарната зала и на бюджетната комисия. Не Можем да имаме много становища за това как да променим структурата на бюджета, но това няма да ни помогне. Аз само ще докладвам, че една много важна част от бюджета Евростат наскоро приехме законодателство и очакваме гласуването в пленарна зала, но междувременно посетих Евростат в Люксембург и показах на, на новото ръководство защо вебсайтът им не функционира, те са съгласни, че е, ползването на данните е трудно, обещаха да направят нещо, докладчикът може би помни дебата с Евростат, за това, че отдавна говорим за използването на данните от Евростат и дали това е лесно или трудно. Новото ръководство обеща да промени нещата, затова няма да внасяме изменения, с които да оказваме натиск върху Евростат, защото сега ангажиментът им е очевиден. Що се отнася до европейските надзорни органи, европейските надзорни агенции, трябва да се насочат повече ресурси към а, защитата на потребителите. Ако направим сравнение между Европа и САЩ или Европа и Обединеното кралство, ще видим, че има какво да направим. Не съм съгласен с коментара по точка 2 на проектостановището. Там се говори, че надзорните органи е, биха разширили мандата си извън на зададени им. Ние виждаме, че тези агенции винаги са работили в рамките на мандата си. Също така по точка 7 има един модел тип Twin Peaks – това е може би най-доброто решение. От друга страна, не съм сигурен дали становището за бюджета е най-удачната трибуна, защото ще трябва да обсъдим предложението на комисията за бюджета на а, надзорните агенции. Ще имаме много възможности да приключим дебата. Първан ще има думата. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Благодаря за тази възможност да излезем със становище по бюджета. Три коментара. Когато погледнем бюджета от от гледна точка на нашата комисия, надзорните агенции като че ли не са приоритет. Аз нямам съмнение, че докладчикът споделя това становище. Чрез едно становище не можем да изпреварим дискусия, която ще се води преди разглеждането на предложения, които ще се представят от самата Европейска комисия. От тази гледна точка желанието да се предоставят на тези агенции достатъчни ресурси е желание, което имаме отдавна. Аз не съм несъгласна участие от страна на пазарните органи. Вратата трябва да остане отворена вие споменахте за таблица, с която да се направи анализ. Всеки подбира у нези критерии, които съответстват на интересите му. И аз предлагам да се направи одит на последното седалище на ЕЦБ във Франкфурт. И ще видим как стоят нещата с тази а, дейност. В при преместването на агенциите, един от важните критерии трябва да бъде, когато напускат от когато напускат Лондон, трябва да разполагат със същите условия на живот, не може да се намаля, не могат да се влушат условията. Аз не пледирам за един а, град в ущърп на друг, а, просто а, трябва да обърне внимание на този факт. Що се отнася до другите а, аспекти, заедно с господин Столоян се отдава голямо значение на начина по който ЕС финансира ЕЦБ. И аз мисля, че трябва да се върнем на този аспект и да се използва вашия доклад, за да видим дали Европейската комисия държи сметка за всички препоръки в доклада на Столоян. И накрая няма да се спирам на статистическите данни, само ще спомена а, тревогата от намаляването на средствата, предоставени на органите, които се борят срещу а, фискалната оптимизация а, е, и избягване. А, в... Ние трябва да направим така, че тези, за тези задачи да са предвидени достатъчни средства. Благодаря. Не виждам а, тук а, желание за изказване. Да, а, благодаря. Благодаря на колегите. Да, отново бяха споменати редица така, решения, които вече са приети, е, и в общи линии аз се ориентирам именно по това, което сме направили през миналите години. Нямам нищо против и не мога да възразя на това, че действително спектъра е много широк. В Париж, е, е, в крайна сметка, ЕСМА за парижки условия е договорила една прилична цена – също но обаче сградата доста се е, поразширила. Е, така, пространството, от което се нуждае ЕСМА, се нуждае е, е, е голямо, мястото е много привлекателно, а също времено може да се помисли за най-лоши места в Париж, които пък не са чак толкова скъпи, така че има, има възможности за пестене. Що се отнася до статистическата служба, да, действително бихме могли да установим по-тесен контакт и взаимодействие. При всички положения нямам съмнение за това, че а, нашата комисия, каквото и да направи, а, последната дума ще бъде в бюджетната комисия. Те са изключително мъдри и тези мъдреци, естествено, ще сложат а, точката върху ито, а, ще доискусорят нещата. Естествено, обаче, е, нашето мнение ще бъде отчетено и ще намери отражение в е, доклада за бюджета. Сега продължавам на английски, е, господин председател. На 9 на 19 юли е последния срок за внасяне на измененията по обяд. След това на 29 август докладчиците желаят да проведат първото заседание. Преди това обаче е краят за внасяне на изменения. Имайте предвид, че непосредствено след вакансията, която току-що сме дошли, както се казва, няма да е чак толкова приятно и то в деня, в който пристигаме на следващия след обеда да се подготви едно заседание на докладчици в сянка действително е трудна задача. Ще трябва да се прегледат и е, внесените изменения, е, но при всички положения е, това е като че ли единствената възможност, така че всички докладчици в сянка да се считат за поканени на заседанието на 29 август след обед. Благодаря, Маркус. Преминаваме към следващата точка в дневния ред, но не виждам докладчика. So we need to wait for Mrs. Simon. Трябва да изчакаме да дойде господин Симон освен ако докладчикът в сянка не иска да вземе мястото му, да го замести. Good. Welcome to the rapporteur. As you know, um, we are point 8. Would like to thank uh, Докладчика дойде. Благодаря на всички докладчици и докладчик в сянка за експедитивната им работа, благодарение на която успяхме да придвижим напред бързо тази малко, но важна част от банковия пакет, за да може разпоредбата да влезе, да бъде приета до края на годината и да се избегнат, избегнат някои опасни ефекти. Докладчикът е внесъл компромисни изменения и за това му давам думата да ги представи. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря за много конструктивната дискусия в кръга на докладчиците в Сянка. Междувременно вече сме подготвили четири компромиса които обхващат почти всички спорни въпроси и също времено отразяват мнението на преобладаващата част в този парламент. По някои от другите въпроси не можахме да постигнем съгласие, но ще се спра малко по-късно на този момент. 185 бяха измененията. 60 от тях бяха абсолютно недопустими. Недопустими просто защото не се отнасят до тази част, която е така да се каже бързата част, която трябва да се приеме по бързата процедура, се отнася до другата част от досието. Така че ние се е, занимахме с всички тези изменения, които бяха допустими е, и се опитахме на, тяхната, на тяхна база да подготвим компромисите и така в крайна сметка се стигна до тези четири компромиса. Но а, наложително бе, господин председател, да поясня защо някои от измененията бяха окачествени като недопустими. И така, а, много се надявам действително, че е, ще можем да постигнем голямо а, мнозинство. А, нека първо да се спрем на а, а, изменение 9. Компромиса запазва динамичния подход на комисията и по този начин е, се гарантира повече стабилност, повече сигурност. Зелените предпочитаха един статичен подход, е, като изхождаха от съображение за сигурност, но същевременно времено да, знаем, че и Европейската централна банка и други е, надзорни органи държат на статичността. Но времено участниците, главните участници всъщност не се нуждаят в този случай е, от статичен подход. Пет години държавният подход и държавните мерки да не се коригират по никакъв начин. Е, не, това действително в този случай не можем да си позволим. По-хубаво е всяка година да се прави е, проверка, да се е, променят динамично нещата. Ние непрекъснато виждаме колко бързо, колко динамично се променя света от ляво на дясно, от дясно на ляво, така че е, динамичният подход според нас е за препоръчване и за предпочитане но имам известни е, съмнения във връзка с подхода на комисията, който е доста щедър по отношение на банките, доста великодушен и се опитва, е, така да се каже, да им спести някои е, допълнителни плащания по пътя на е, МСФО 9 с правилата по отношение на базовия капитал като че ли се е, така, е, урежда въпроса най-вече с е, отношението на леверидж. Много важни е, са загубите по отношение на е, приемливите е, взимания е, и кредити. Какви са тези загуби? Е, вече установените загуби не би трябвало всъщност да могат да се разкрасяват или да се прикриват чрез някакви собствени изчисления. Така че в това отношение трябваше да се лишим от някои от предлаганите моменти в предложението на комисията и е, да установим един реалистичен подход е, по отношение на позициите. Е, що се отнася до вътрешните модели на банките, те се отклоняват от МСФО 9. В нашия компромис съвсем ясно се посочва, че само допълнителния счетоводен излишък може, е, така да се каже, да е, надхвърля рамките на е, приемливите, на допустимите кредити. Пет годишен преходен период предвижда комисията, така че някои от тези неблагоприятни фактори да могат да последователно да бъдат смекчени Комисията предлагаше този фактор S0, S1, някои искаха фактор за 1-0 е, фактор или по-малък от 1-0. Някои искаха 2 годишен период и така. За първата година предлагаме 0,9, за втората година 0,8, за третата 0,6, четвърта 0,4, 0,2 за петата година. И от самото начало всъщност няма да се наблюдава неутрализиране, но същевременно ще се приближаваме постепенно към неутрализацията. И така, тези две фази по отношение на неутрализацията в предложението на комисията са малко по-ясно изразени. И освен това, е, има преходни е, периоди, е, някои желаят те да се запазят и да се използват, други не желаят да ги използват, но след първата преходна фаза трябва да се вземе вече окончателното решение по отношение на възможността за последващо използване. Като тогава кредитните институти ще могат да използват, така да се каже, разпоредби или правила 2, 3, 4 и 5 за следващите периоди без обаче е, да рискуват е, да изпаднат в проблемите, е, биха могли, така да се каже, пробно в първата година да използват преходния период и след това да кажат не, не желаем по-нататък. Колегата Карас внесе изменения, които бяха разумни и сме предложили мандат на Европейския банков орган по отношение на капитала на банките, собствения капитал с преходни разпоредби. И толкова по Da finden sich die Aussagen im МСФО 9, а сега по отношение на кредите, е, кредитите, за големите кредити е, е, сме предвидели по-подходящи според над преходни разпоредби, най-вече по отношение на държавните заеми. Е, и от 1 е, януари 2018 би трябвало да започнат е, да текат тези преходни разпоредби. Някои от държавите членки обаче ще бъдат изправени пред по-големи проблеми. Имам и е, един друг вариант е, с е, степенувано е, така, натоварване, както се казва, и плащане на лихви по кредити за първа, втора, трета година. Комисията бе включила подобно предложение, но то трябваше да бъде прецизирано и то уточнено по същество. Ние съгласувахме нещата с комисията за 18-та година. Предвиждаме някаква оценка на риска, като няма да има нулеви стойности тук, така както бе предвидено първоначално. И всички е, държавни облигации в е, ненационална валута е, след 1 януари 2018, ако са имитирани след 1 януари 2018, ще могат да се възползват от тези преходни е, разпоредби. И по този въпрос нямаше никакви е, спорове между докладчиците. Е, имам предвид докладчика и докладчиците в сянка, така че по отношение на големите кредити бяхме единодушни. И с това приключвам. Благодаря на докладчика. Благодаря за много разумните представени компромиси. Господин Карас има думата господин председател. Господин докладче. От името на Европейската народна партия е, мога да кажа, че ние подкрепяме постигнатите компромиси, тъй като смятаме, че те са един под... подходящ инструмент и създават е, възможност за отчитане на динамиката в е, е економическия живот и държавните е, елементи, които са включени тук, с, в съответствие с правилата на Базелския комитет за банковия надзор. И е, в този смисъл, е, тъй като всички основни принципи и правила са зачетени, подкрепям компромисите, както по отношение на 5 годишния период, така и по отношение на е, определянето на е, съответното участие във всяка фаза. Е, необходима е тази възможност за гъвкавост. Чудесно е, че са включени и редица варианти, които от оперативна гледна точка са много по-подходящи. Имам предвид и параграф 3, е, буква Б и на фактора за степенуване, така наречения скейлик фактор. Да, факт е, че работната група в съвета предвижда и малко по-малък, по-тесен обхват който да а, не включва всички експозиции, а се ограничава единствено до едно по-справедливо разпределяне. Но а, моите колеги от Европейската народна партия а, подкрепят предлаганите компромиси и ние вече направихме едно ясно послание в това отношение. Благодаря. Господин е, Сърбати, вие ще си скажете от, от името на господин Фоксли. Заповядайте, имате думата. Да, ще се скажа от името на господин Фокс. Той ви благодари за ефективната работа по това досие и провеждането на седания в Сянка. ЕКАРЕ подкрепя компромисите. Господин Фокс казва, че ЕКАРЕ подкрепя подкрепа за динамичен преход, тъй като това е най-отговорния метод за избягване на срив на цените. Целта е банките да останат капитализирани, без да се намали кредитирането за реалната економика. Банките, регулаторите имат нужда от време, за да свикнат с ефекта на МСФО 9 и заедно с това да, да успее да реагират на економическите колебания. Въвеждаме няколко изменения за мащабите на преходния период. Сме удовлетворени от ком, постигнатия компромис. Очакваме началото на тристранните преговори. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Кора има думата. Благодаря за пазара и реалната економика е много важно експедитивно да приемем този законодателен акт. Също така благодаря на докладчика за предложените компромисни изменения. Според мен той свърши прекрасна работа като отрази много от измененията, предложени от мнозина от нас и те отразяват общата ни цел, а именно Европейския банков сектор да стане по-сигурен, без да забравяме, че трябва да че не трябва да пречим и на бизнеса. И много е важно банките да приемат максимално бързо правилата по МСФО 9, но заедно с това условията за равнопоставено са много важни и за това компромисите за преходния период са удачни. Те започват с малка част от МСФО 9 и след това е предвиден достатъчен период да се приспособят. Радвам се, че сега има възможност за най-амбициозните ако им е трудно да имат възможност за промяна. И също така подкрепям и вашето, вашият избор за е, динамична промяна. Това предложение отразява по-добре преобладаващата среда и ще помогне за намаляване на рисковете в е, банков, финансовия сектор. Както казахте, малко е по-сложно, но ако нези, които трябва да работят а, с тези правила, не са против, защо трябва ние да сме против, подкрепям компромисните предложения. Вие постигнахте добър компромис. Очаквам съжелание желание да продължим работа по останалата част от пакета. Фабио от името на Обединената левица. Да, бих искал да взема думата на Макарти, а, който не може да е тук. Е, докладчикът благодари, е, докладчикът благодари на докладчика за конструктивната работа. Съжаление, няма мнозинство за нашата позиция, въпреки че не отправихме някакви крайни желания. Ние се вслушахме в надзорните органи, експертите повдигнаха много важни въпроси, особено що се отнася до разликата между статичен и динамичен подход. Затова не подкрепяме сегашните компромиси, защото статичният подход на Хоризонт 3 би бил най-доброто решение от проденциална гледна точка. Съжаляваме, че предложението на комисията е разводнено и банките не могат да се откажат след като веднъж са взели решение за МСФО. 9. Това затруднява работата на надзорниците. Смятаме, че в този случай трябваше да се слушаме по-внимателно в надзорния орган и това е пропусната възможност и съжаляваме, че пруденциалните изисквания не бяха включени на по-ранен етап. Свен гигот. Съвсем накратко, благодаря и от наше име на докладчика за професионалната им работа. Съгласни сме с това, че не трябва да има пълен пълна компенсация през първата година. Не споделяме становището на мнозинството. Не смятаме, че има сериозен проблем с риф на цените. Всички тези проблеми бяха известни в самото начало. Смятаме, че общия баланс на доклада не е постигнат Ние не сме в долната част от обхвата на Базел, бихме предпочели по-кратък период. Не сме и съгласни, че динамичният подход е по-добър, бихме предпочели да се съобразим с Европейския банков орган и ЕЦБ и е жалко, че парламентът взима страната на финансовия сектор И на последно място, надявам се, когато започнем работа по банковия пакет като цяло, ще постигнем баланс, насочен предимно към намаляване на риска, вместо след много години разисквания по МСФО 9 и постигнахме съгласие, че правилата не са съвършени, но по-предпазливи е, напоследък виждаме, че се връщаме към е, подход, при който парламента настоява останалите рискове да бъдат решени и това се балансира с необходимата пропорционалност. И това е което трябва да предприемем. Както каза докладчикът, има много недопустими изменения и те дойдоха от две групи, които обикновенно се наричат евроскептици. И хубаво е да се каже ясно кой използва това техническо а, досие. Grazie Presidente. Per quanto ci riguarda Марко Вали. Със сигурност можем да предположим по-динамичен подход, защото от политическа гледна точка е много важно банките, които подкрепят реалната економика, да има този подход, само че този път не съм съгласен с позициите. Политическата линия поставя капиталовите изисквания в такова положение, че представляват трудно за банките, а банките страдат достатъчно от надзора. Аз съм убеден, че в момента, в който преодолеем кризата, е, ще си дадем сметка за това, че сме предприели брутален подход е, към банковия сектор, а не успяхме да регламентираме финансовата част. За съжаление, не можем да подкрепяме е, доклада, но подходът, динамичният подход е по-добър от статичния. Марко Дзанни съвсем набързо, защото очевидно не споделям този нов регламент. Смятам, че тя ще, той ще създаде много проблеми, въпреки че има опит да се смекчат рисковете, с които ще бъде свързано преминаването към този стандарт. Смятам, че анализът изхожда от погрешна предпоставка, именно да се правят се усилия за създаване на все повече буфери срещу кризи. Това не е правилен подход под проблемът за МПЛ в еврозоната не е продиктуван от факта, че е имало твърде малко пруденциални изисквания, но както беше казано във вестник Il Sole 24 Ore, проблемът е свързан с отражението на най-голямата криза, пред която се изправи еврозоната в своята история и най-голямата криза, пред която Европа се е изправила. Единственият проблем е единственото решение и економическия растеж, което според мен е трудно, ще се осъществи с сегашните правила, които спъват растежа. Няма искания за спонтанни изказвания, затова мога да дам думата на докладчика. Да, благодаря на всички докладчици в Сянка за тази конструктивна дискусия днес. Всъщност само на един момент ще се спра, за да изясня нещата. Не съм съгласен, че сме на различни е, позиции по отношение на намаляването на риска. Като че ли прозвуча нещо такова. Е, пътищата за намаляване на риска е, са различни и нашите виждания в това отношение се различават. Е, то намекна за е, някаква разлика в това отношение е, колегата Гигот, но това, което той предлага, според нас не е най-подходящото и очевидно мнозинството се обедини около друга позиция за пътя. А инак намаляването на риска не, оспорва, не се оспорва от никого. Така че не бива да се тревожите за това, че е, няма да има, е, така да се каже, като обща цел намаляване на риска. Не. Различията между нас се, се отнасят единствено до начина по който може да се постигне това. Е, по-динамичен подход, е, който ще доведе до повече стабилност, е, това е нещо, което е, се стремим да постигнем за всички държави членки и те го желаят също. Ето, Днес говорим за това тук в Комисията по економически и парични въпроси. В други комисии се обсъждат въпросите също, така че ще видим как ще се развият от, от тук нататък нещата. Естествено, това е само една стъпка. Ще има и много-много други действия. Успокоявам колегата, който се тревожеше от това, че е, така откъсличният подход няма да доведе до желаните промени. Независимо от е, някои от различията в становищата, е, е, които чухме, ние се обединихме около една обща позиция за най-съществените моменти, за което благодаря. Grazie. Senza dubbio un buon inizio, il voto avrà luogo tra... Чудесна инициатива. Гласуването ще бъде след малко. Стигнахме до следващата точка, но не виждам докладчикът. Yeah? Okmar. Sì. You represent Mr. Okmar? Perfetto. Allora... Вие ще представите господин Хокмарк, така ли? Преминаваме към разискванията по втори, второто досие за създаването на нова категория дълг. Както знаете, първоначално решението беше различно – но след това стигнахме до решението, че ускоряването на работата по това досие е нужно. Благодаря на господин Хокмарк за е, текста, който съответства на общите линии на съвета. Това е насърчително. Давам думата на господин Карас. Господин председател, не е възможно господин Хакмар да присъства днес, затова той вчера ме помоли да изчета следното изказване. Комисията предлага създаването на нов вид вземания, непривилегирован дълг. По този начин ще се намалят разходите за съответствие. Като цяло приветстваме подхода на комисията. Признаваме, че този подход няма да бъде прият радушно в някои държави членки тъй като иерархията отдавна е част в някои държави членки от националното законодателство. За да се гарантира правната сигурност за инвеститорите и за имитентите е необходимо да се въведат преходни разпоредби. За тази цел господин Хокмарк предлага един режим на заварено положение – който да се използва до влизането в сила на тази директива. Комисията предвижда минимален период на падеж от една година. Господин Хокмарк предлага да няма изискване в тази връзка. Непривилегировани задължения от първостепенен клас които имат период на падеж от една година, няма да отговарят на изискванията по ОКПЗ и МИПЗ. Но подобни разпоредби могат все пак да се впишат в някои правни рамки и затова господин Хокмарк не иска да изключва класовете активи, които имат период на падеж – по-малък от една година. Много е важно обаче да се определят точно критериите по член 72б от регламента, познат като река и регламента за капиталовите изисквания. И съответно трябва да се предвидят разпоредби за различните законодателни инструменти. Господин Хокмарк подчертава, че е много важно инвеститорите и емитентите да получат бързо яснота относно изискванията за подчиненост в рамките на иерархията. Господин Хокмарк е готов да работи с докладчиците в сянка, за да се стигне до обща позиция. Благодаря. Благодаря на докладчика Карас. Педра Силва Перейро, представен от Перванш Берес. Благодаря на от Маркарас, който замества. А, господин Хок, Хокмарка също ще замествам колега. Благодаря ви е, и за е, работата. Благодаря за решението за ускоряване на процедурата. Това винаги е било позицията на социалистите. Радваме се, че докладчикът от ЕНП се присъедини към този подход. Както беше казано по време на предишните разисквания, позицията трябва е, да бъде такава, че нещата да се развият по ясен, предвидим и правно сигурен начин по отношение на пазарите. Банките трябва максимално бързо да, да отговорят на изискванията на МРЛ и ТЕЛАК и да знаем какви са възможностите, с които могат да разполагат за да, е, за да спазват европейските и международни стандарти. В тези условия трябва да се действа бързо, за да могат е, банките максимално бързо да разработят дълговете от този тип и за това благодарности на докладчика за подхода им. Сега по същество има три коментара. Първо, докладчикът смята, че премахването на минималния срок от една година за пасаж – за падеж не е добра идея, защото това би било в противоречие с критериите на МРЛ. Това може да бъде проблем. А ние трябва да можем да осигурим възможности за оздравяване на банките. Второ, във връзка с 4А, въпросът е как се управлява натрупания дълг. Е, и също така клаузите за заварено положение. Е, трябва не само да се прилага е, подобна клауза към критериите за допустимост, но също така и за изискванията и насоките. И на края на трето място – идеята за период от 12 месечен преходен период е разумен, защото идеята за ускорената процедура е банките да могат максимално бързо да свършат работата. И последното, което аз бих добавила, условията за разширяване на процедурата, по, по което съветът е намерил формулата, трябва да видим как да изясним тези е, за тези вградени директиви. Благодаря, господин Камао. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, макар че отсъства. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които отсъстват. Някои от тях отсъстват. Госпожо Берес, понякога сме съгласни и с вас. В началото искам да благодаря на господин Марк за този доклад. Екара като цяло го подкрепя. Радвам се, че това досие е приоритет за комисията. Е, Прикамват се онези държави членки, които не са транспонирали правилата, да го направят преди крайния срок. Приветстваме е, призивите да се пояснат критериите за допустимост е, в рамките на МИПС и освен това да има подход по силата на клаузата за заварено положение. Само, че трябва да има правна сигурност, естествено. Това връзка и с предложението на комисията. Извинявам се, че закъснях. Чух господин Карас да говори за нещо подобно. Искам да разбера какво смята докладчика в измененията 9 и 20. В тях той говори за срок за падеж от поне една година и за премахването на този срок. Ние смятаме, че трябва да има е, такъв период от една година. Той е важен в рамките на ОКПЗ и МИПС. Е, е, благодарение на такъв период ще има наистина възможност за поглъщане на загубите и няма да има нанасяне на щети в тази връзка. Аз съм готов да разговарям с докладчика. Е, надявам се, че лобистите на банките не са го сграбчили в лапите си. По отношение на банките, е, искам да разбера е, някои текстове по-добре във връзка с някои конкретни общества. И накрая няколко думи за това, което казва докладчика за оптимизирането на процедурите. Добре, но какво точно означава това? Готов съм да работя и от тук нататък, за да постигнем а, споразумение. Оптимизирането, казва председателя, засяга онези части, които са свързани с рекламе, регламента за капиталовите изисквания. Не искаме да работим по двата доклада паралелно. Аз мисля, че това има предвид господин Хокмар, когато говори за оптимизиране на процедурите, тъй като става дума за един пакетен подход за двата доклада. Трябва да има последователно все пак. Може би господин Карас ще поясни за какво става дума. Господин Корние от името на Алде. Кора. Днес много хора заместват колеги. Продължавам с тази тенденция. Изказвам се от името на господин Корние. Радваме се, че принципа за бързи действия сега е на масата. Господин Корния като цяло подкрепя проекта на доклад. Имаме резерви подобно на тези изказани от Саид и от Перванш. Става дума за изменения 20 и 23. Заличаването на изискването да има дългови инструменти с период на падеж не по-малък от една година. Ние имаме въздържания в това отношение, тъй като няма да има спазване на изискванията по ОКПЗ в такъв случай. Смятаме, че може да има отрицателно въздействие върху ликвидността на банките и може по отношение точно на тези дългови инструменти да се стигне до оскъпяване. Така че тук трябва да се говори малко повече. Благодаря. Фабио Демази от името на Обединената левица. Искам да благодаря на докладчика за текста и на господин Кара за това, че представи позицията на докладчика. Радваме се, че е, има сега изискване всички дългове да бъдат е, обект на спасяване с средства на е, акционерите, вътрешни средства, така наречената вътрешна рекапитализация. По отношение на иерархията обаче искам да кажа следното. Ние смятаме, че трябва да се вземе така наречената котия по ОКПЗ и тя трябва да се приложи по един малко по-разходонеутрален начин. Е, мисля, че трябва да се отбележи, че е, финансовата регулация трябва да е, отговаря и на принципите на микро и макропруденциален надзор. Както вече се каза по време на предишния дебат, много от проблемите в банковия сектор е, са по-скоро макропроблеми по своя характер. Твърди се, че прекалено голямата строгост ще доведе до е, разходи за банките, но в противен случай пък сметката ще се върне у данокоплаците. Вместо да се е, прилагат разпоредбите на ОКПЗ и МИПС, по-добре е да се е, приложат принципите, познати като Call Equity първо ниво. По отношение на институциите, които определяме като твърде големи, за да фалират, е, е мисля, че е, би трябвало да отчетем интересите на по-малките в по-голяма степен, колкото го правим сега. Е, господин Хокмарк е, предвижда договорния подход относно иерархията. Е, важно е да има възможности и достатъчно време за изграждането на необходимите буфери в рамките на, на банките. Мисля, че по силата на съществуващите решения, дори в съществуващите буфери се появяват пропуски. Като цяло ние искаме да има един по упростен подход. Би трябвало да има ясна иерархия за това кой дълг трябва да е обект на вътрешна рекапитализация, като започнем с онези, които определяме като дългове от първостепенно значение и стигнем до депозитите. Би трябвало да се спазят изискванията на регламента, директивата за капиталовите изисквания, както и директивата за преобразуването на банки, позната като БРРД. Е господин Уртасон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Хокмарк и на господин Карас. Първо искам да подкрепя зелените по отношението на коментарите по член 20. Ние смятаме, че заличаването на срока за падеж от една година не е добра идея. Сроковете са важни, що се отнася до управляването на ликвидните средства. И ако приложим това, което иска господин Хакмарк, можем да нарушим разпоредбите на ОКПЗ. Това не трябва да се прави. Затова идеята за едногодишния падеж и заличаването трябва да се обсъди допълнително. На второ място, подобно на зелените, искаме да разберем а, как а, така се пречи на непрофесионалните инвеститори да купуват а, този нов клас а, дългове. Знаете за а, директивата, позната като МИФИД. Може би трябва да се установи минимално ниво на инвестициите. Това би било а, един начин да се попречи на недостатъчно квалифицираните инвеститори да се намесват по отношение на някои класове дългове. Това искам да кажа днес. Готов съм да работя от тук нататък. Марко Вали. Е, по отношение на иерархията при несъстоятелност е има нужда от буфер на инструментите за вътрешна рекапитализация. Заедно с това трябва да се, от, да се види кои институционални инвеститори ще придобият тези инструмент. Ако са пенсионни фондове, са, има, е, има риск а, да всичко да бъде в ущърп на дребните а, спестители. Ние ще направим конкретни предложения. И това е основният а, въпрос, а, на който държим. Благодаря, Марко Дзани. Благодаря на докладчика някои въпроси, свързани с критичните ми бележки, по-конкретно премахването на едногодишния пазаж, падеж, други проблеми са свързани с ретроактивният действие на инструментите в иерархията на несъстоятелност. Втори важен въпрос, според мен, е възможността да лица, които са придобили е, облигации, може да се окаже, че трябва да участват е, в спасяването т.е. създаване на нова а, класа активи. Всъщност това може да изключи а, облигациите от а, вътрешната рекапитализация. Тук мисля, че трябва да се работи. Тук два проблемни а, въпроса. Първо, ликвидността на евентуален пазар за тези нови категории активи. Опитът ми, практическият ми опит показва, че в е, среда на ниски лихви инвеститорите са готови да инвестират ликвидност в инструменти, които осигуряват по-висока доходност, т.е. пазара съществува. Въпросът е при какви разходи и какво ще бъде отражението върху разходите за банкови системи, които са изправени пред трудности. Банките в крайна сметка прехвърлят разходите върху клиентите и така какво ще бъде въздействието върху, реактуал, върху реалната економика. И един въпрос, който вече беше повдигнат от двамата преждеговорище, е свързан с прозрачността а, на пазара на който ще се продават а, тези нови инструменти. Мисля, че тук трябва да се промени е, формулировката, т.е. това, което е по-високо в иерархията, се а, е, предпочита, е, а, може би е по-добре да се промени формулировката и да се а, каже пред, нещо от рода на предпочитано, а, за да няма а, неразбиране по проблема за ликвидността на пазара е, ЕЦБ преди няколко дни излезе с доклад за, с предупреждение за влушаването на условията на ликвидност на европейските пазари. Ето това са въпросите, по които искаме да работим с докладчика. Благодаря. Благодаря. Не виждам желаящи да се изкажат. След като се изказаха всички докладчици, давам думата на господин Карас. Господин председател, благодаря ви е, и благодаря на всички, които участваха в тази дискусия от името на е, е, колегата Хакмарк. И аз и нашите асистенти ще предадат на докладчика вашите предложения и забележки, както по отношение на доклада е, Симон. И тук ще трябва да следваме бързата процедура. Надявам се, че няма да се забавим. Естествено, че в рамките на тази бърза процедура ние няма да можем да проведем всички е, дискусии по е, посочените аспекти. Но... No по отношение на е, е така, около 20 е, е, предложения имаше и забележки от Европейската Централна банка, така че Гунар Хекмарк се е съобразил с тези забележки. До 4 септември имате време да подготвите вашите предложения за изменения, а след това вече е, ще започнем консултации. Ние ще предадем е, устно поднесените е, предложения и забележки. Трябва да оточним по същия начин, както и при е, доклада Симон, е, при покриванията, е, най-вече във връзка с някои от принципите и правилата, които сме заложили в регламента и в директивата за капиталовите изисквания и някои от другите инструменти, които е, в едно по-тясно взаимодействие се оказва, че понякога водят до отклонения и изкривявания. Така че при всички положения ще трябва да се съобразим с е, паралелното действие на инструментариума е, и критериите за е, изчисляване, за е, приспадане е, ще е, бъдат премислени от гледна точка на е, основната цел да създадем сигурност и стабилност. Е, естествено, ще трябва да търсим баланс между интересите на надзора и интересите на държавите членки. Много ви моля, тъй като ни предстои една много сериозна и отговорна задача, своевременно да внесете вашите предложения за изменения и да имаме достатъчно време, за да обсъдим тези изменения и да потърсим пътя към компромиса няма да можем, както подчертах и в началото, да се спрем на абсолютно всички аспекти, които поставихте на дискусия, но ще е, обхванем основните в бързата процедура. Благодаря. Искам да подчертая казаното от господин Карас. Става дума за бърза процедура, значи член 108. може да се внасят изменения по някои части, но не по други части. Подобни изменения ще бъдат счетени за недопустими. Искам да ви кажа, за да знаете, че ще бъдат отхвърлени. Става дума за измененията, които засягат бързата процедура. Те ще бъдат счетени за допустими. А другите изменения, свързани с другата част, която не е, е определена като е, е, бърза процедура, те ще бъдат счетени за недопустими. Значи, поставете ударението върху онези по член 108 и влизането в сила – Другите изменения ще бъдат счетени за недопустими. Крайен срок за внасяне на изменения 4 е септември. Разглеждане на измененията 25 септември. Гласуване в комисията ЕКОН 25 септември. И след това тристранни разговори. Предлагам 4 минути почивка преди да започнем с гласуването. Знаете, че то е предвидено за 12.30. Благодаря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 Уважаеми колеги, заемете местата си. Поставете картите в машините за гласуване. Ще направим тестово гласуване. Начало на гласуването. Please, colleagues, who is missing? Кой липсва? Нека да гласуваме. Още един колега трябва да гласува. Някои не са дошли. Моля да вземете предвид общия брой на членовете на комисията. Please, colleagues, put the voting card and vote. Колеги, моля да поставите бързо картите си за гласуване в машините и да гласувате. Рамон, you can also vote. Рамон, става дума за тестово гласуване и ти можеш да гласуваш. Господин Язък пристига. Вече сме 46. Отлично. Край на тестовото гласуване. Сега ще гласуваме няколко временни споразумения за приключване на законодателна процедура на първо четене. Поздравления за всички докладчици. И така, първо ще гласуваме доклада на Пол Танк за общите правила за секюритизациите. Начало на гласуването. Yes, it's roll call vote. Again. Става дума за поименно гласуване. Започваме отново. Сега вече ще имаме действително поименно гласуване. Still to vote if they wish. Двама колеги могат да гласуват, ако желаят. Най-накрая докладчика успя да гласува и да подкрепи сам себе си. Това е добре. Разбирам, че има колеги, които не желаят да гласуват. Това е тяхно право. Гласуването приключи. 34 гласа за, 12 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Досието е изключително важно. Другото, което предстои сега също е важно. То е на Отмар Карас. Втората част пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Начало на гласуването, поименно гласуване. Край на гласуването 35 гласа за, 12 против, 1 въздържал се. Поздравления за Отмар Карас. Сега ще гласуваме едно досие, свързано с статистиката. То е възложено на бюрото. Така се случва често. За съжаление, аз съм докладчик по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 39 гласа за, 3 против, 6 въздържали се. Поздравления! Сега гласуваме доклада Пиети Кайнен относно европейските фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество. Начало на поименното гласуване. Край на гласуването. 38 гласа за, 2 против, 7 въздържали се. Поздравления за Сирпа. И сега преминаваме към доклада по бързата процедура на Петър Симон, когато, който току-що обсъдихме. Става дума за МСФО 9 и големите експозиции. Изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение А. За? Против? въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против. Предполагам, че сте за. Вие гласувахте, когато казах против обаче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 Знаете, че има изменения, които са недопустими, тъй като не отговарят на приложното поле на бързата процедура. Тези изменения ще бъдат внесени по-нататък, когато разглеждаме нормалния пакет. Даваме време на Естер Деланге да гласува. Това е незаконно. Господин Ланген да гласува.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 Резолюцията се счита за прията. Ще гласуваме относно решението да се започнат между институционални преговори. Поименно гласуване. Няма нужда да обсъждаме. Знам, че докладчик иска нещо подобно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 40 гласа за, 11 против, въздържали се няма. Решението е взето. Поздравления за докладчика и за докладчиците в сянка. И така можем да приключим заседанието. Продължаваме в 4 часа. Благодаря.